Chers collègues, nous ouvrons euh, cette. Euh, Колеги, ще започнем работа тази сутрин. След вчерашното заседание, вчера след обед, сега а, ви моля да запазите тишина, защото ще започнем нашата работа. И така, Председателят господин Гюстафсон ще се присъедини към нас след един час, тъй като в момента е на заседание. Моля да го извините. И ще се включи в дискусията с ирландското председателство по-късно сутринта. А до тогава ще разгледаме точка 9 от дневния ред – е, доклада по собствена инициатива на госпожа Корнилисен правата на жените в държавите от Балканския полуостров в процес на присъединяване към Европейския съюз. На заседанието на 3 октомври 2011 година е, беше взето решение Госпожа Корнелисен да бъде натоварена с този е, доклад. Изключително важен проблем е, са правата на жените в тези държави, е, които са в процес на присъединяване. Така че за нас представлява голям интерес дискусията по този доклад. Сега давам думата на докладчика, госпожа Корнелисен. Благодаря, госпожо председател. С голямо нетърпение очаквах а, да стигнем а, до този а, доклад по крайно интересна тема, по много причини. Смятам, че ще имаме възможност дискусията да а, разменим мнения Извиниха се някои от докладчиците в сянка, които не могат да присъстват днес. Напълно разбирам всички тези паралелни заседания наляво и надясно, които вървят заедно по същото време с нашата комисия. Много съм посещавала Балканите, югоисточна Юго-Источна Европа, а и в комисията ФЕД съм била докладчик сянка по тези теми. И понякога е потискащо да видиш колко малък е напредъка. От друга страна пък, с дистанцията на времето е смайващо колко гол... дълъг път е извървян в процеса на а, присъединяване. А, жен... Положени са много усилия а, по отношение на възрастните жени, малцинствата, жените, с права немислими преди аз вече смятам, че Юго-Источна Европа трябва да бъде неотменна част от е, Европа и следователно от Европейския съюз. Това ще е позицията ми е, в парламентарната комисия. Същевременно ние продължаваме да настояваме опорито за правата на жените по всички възможни канали, когато се обсъжда, например, Конституцията на Босна и Херцеговина, когато се водят дипломатически преговори, понякога въпроса за жените и техните права отстъпва на заден план пред други по-належащи въпроси, но зато по тази причина прецених, че е добре да направя доклада по собствена инициатива. Процеса на присъединяване е, в повечето е, страни сега се фокусира главно върху изпълнението, понеже законодателството в общи линии е прието. Жените имат права, но не ги упражняват в повечето страни. Неправителствените организации казват, о, на хартия нашата страна е рай за жените. Действителността обаче е съвършенно различна. Имаме едно проучване по темата. Разполагате е, с него. Парламентаристи, неправителствени организации, държавни органи участваха в съставянето на този доклад. Ако искате да го получите по електронен път, е, свържете се с моите сътрудници. Те ще ви го пратят в края на октомври миналата година участвах и в семинар в Сараево с събеседници от всички страни от района. Те също дадоха своя принос за доклада. В проекто доклада обръщам особено внимание на механизмите за изпълнение. Откроила съм някои общи въпроси, които се отнасят до всички страни в района. След това някои специфични бележки за отделните държави, в допълнение към общите. Искаше ми се е, всички, които а, е, четат доклада, да разберат, че той е насочен и към тях, понеже една обща констатация е лесно а, е, да се сметне, че се отнася до всички останали, но не и за конкретната страна. Разбира се, комисията АФЕД ще излезе с доклади по отделните страни, и нашият ги допълва в този смисъл. Какво още мога да кажа? Надявам се до април да бъде прият доклада, или до юни, да кажем. Иначе ще бъде е, странно, понеже Харватия вече няма да бъде страна кандидатка, Иначе казано, имаме естествен краен срок е, за гласуване на доклада в пленарната зала. Ще положа всички усилия а, е, да запозная с него и постоянните докладчици за отделните а, е, страни а, в АФЕД, а, както и председателя на групата за Юго-Источна Европа. С нетърпение очаквам вашите изказвания. Мерси, Благодаря, госпожо докладчик. Откривам дискусията. Госпожа Восгур поиска думата и след това госпожа Бауер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз изготвих становището за комисия ФЕД. Благодаря на колегата за отличния доклад. Тази точка ще бъде включена, ще бъде гласувана в комисията АФЕТ на 4 март. Съгласна съм с госпожа Корнелисен по много от значимите точки в нейния доклад и особено за прилагането на практика на тези идеи. Не е достатъчно да ги имаме на хартия. Много по-важно е те да добият конкретна форма. И след като те станат факт в практика, тези права, тяхното спазване, тогава ще бъде направена голяма крачка напред. Изключително важно е да се популяризират, така да се каже, тези права и да а, разполагаме с качествени статистически данни. Докато това не стане, много трудно можем да очертаем а, значимостта на проблемите, например насилието срещу жените. Госпожа Корнелисен спомена също а, така, ролята на гражданското общество. Съгласна съм с нея и по този аспект. В моето становище а, подчертавам а, необходимостта по време на преговорите да се отдели нужното внимание на правата на жените, защото се констатира нарушаване на тези права, но това е отбелязано само в един-два параграфа, жените са значителен дял от населението на Балканите. Необходимо е да се инвестират повече средства в проекти, така че да се отстояват по-успешно правата на жените. При изграждането на новите демократични системи и участието на жените е от изключително значение – равното третиране, ролята на участието на жените, на пазара на труда, тяхната роля в политически и економическия живот. Това също е аспект, който трябва да бъде изрично подчертан. Благодаря ви и отново подчертавам колко се радвам от това сътрудничество. Председателката, благодаря госпожо Боскурт. Сега госпожа Бауер има думата. Елизабет. Благодаря, Елизабет. От името на докладчика в Сянка от НП, госпожа Ливия Ярока, искам да поздравя уважаемата колега Корнелисън за доклада. Искам да поговоря само по два въпроса, които са привлекли вниманието на Ливия и аз напълно я подкрепям. На първо място трафика. Миналата седмица се появи цялостния доклад за трафика на Организацията на ООН за борба с организираната престъпност и наркотиците. Оказва се, че регионалния проблем. Регионалното измерение присъства значително в проблема с трафика на хора. Въпреки, че Централно-Азиатския регион е доста застъпен, най-важният регион за трафика са Балканите – Трафика на хора в този регион е с голямо значение. Знаем, че в продължение на години там се формираше сериозна организирана престъпност, която процъфтяваше и подкопаваше всички правни системи. И от тази гледна точка и съм напълно съгласна с Ливия в това отношение, трябва да се постави ударението върху трафика на хора. На второ място, един въпрос, който е свързан с трафика на хора ромите. Ромите са подложени на многостранна дискриминация. Те са изключително бедни. Жените роми са в изключително тежко и неизгодно положение. Всъщност доклада е достатъчно подробен, но така или иначе бихме искали да се включат тези два елемента. Благодаря. Благодаря много, Едит за тези допълнения, за този анализ, който направи. Сега госпожа Кева. Благодаря. Госпожо председател, като докладчик в сянка от името на социалистите и демократите, искам да благодаря на Мария Корнелисен за това, че сподели какво е направила по този голям доклад за правата на жените в държавите от Балганския полуостров в контекста на присъединяването им към Европейския съюз. Доклада е важен. Темата ще бъде като допълнение към онова, което се обсъжда в Комисията по външни работи, а именно доклада за напредъка на страните от Балканския полуостров. Прочетох доклада. Напълно съм съгласна с докладчика. Необходимото законодателство вече е прието. Аз съм за системата на квотите и мисля, че тя трябва да бъде подсилена, само че законодателството не се прилага на практика и докладчика справо го подчертава. Балканският полуостров стана свидетел на много промени през последното десетилетие и жените естествено бяха една от жертвите в този процес, но те бяха и двигателите на новопоявяващите се институции, на появяващата се държавност като цяло. Едва ли има страна, която може да се похвали с 100% изпълнение на законодателството, но така или иначе в тези страни може да се направи още повече. Бих искала да се поговорим малко повече за ниското недостатъчното присъствие на жените на трудовия пазар и освен това трябва да се обърне внимание на разликата в заплащането. Тази тема я обсъждаме в Европа от дълго време и тя трябва да залегне в този доклад. Какво може да направи Съюза и ние самите? Мисля, че ние трябва да подчертаем аспекта на равенството на половете – този аспект трябва да залегне във всички политики, които се провеждат в Западните Балкани. Това е от моя страна. Благодаря за това, че доклада се обсъжда в Комисията по правата на жените. Благодаря и на докладчика за това, че ни приобщава към процеса на създаване на доклада. Той ще е от полза за жените в Западните Балкани. И още нещо, което забравих. Има споменаване на различните страни от региона в доклада. Всъщност не съм особено доволна по отношение на Харватия. В моята политическа група имаме наблюдатели от Харватия. Те не са съвсем съгласни с всичко, което е написано за Харватия в този доклад. Аз ще внеса изменения по тази тема, особено с оглед на факта, че Харватия съвсем скоро ще се присъедини към Съюза и вече е приела по-голямата част от общностното законодателство. Само по темата Харватия ще внеса промени. Благодаря. Бихте ли била по-прецизна, що се отнася до бележките ви за Харватия? вашите наблюдатели не са съгласни с поздравленията тази част или пък с параграфите, абзаците, в които се посочват завишени очаквания. Точно така, че очакванията са били по-големи и че те са приели по-голямата част от европейското законодателство – Хрватското правителство вече работи по приравняването на законодателството на страната с европейското. Трябва да се продължи работата в областта на постигане на по-голямо равенство на половете, всъщност ще дам конкретен текст, за да стана по-ясна. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, ако ми позволите и аз да изразя няколко бележки по този доклад. Разбира се, благодаря и поздравявам госпожа Корнелисен за това, че се е захванала с толкова важен проблем. Според мен, моята гледна точка е, отваряйки Европа към тези държави от Балканите, е, трябва е, да изразяваме същото желание за спазване на равенството между половете, е, каквото проявяваме и в нашите европейски държави. Тоест, не трябва да преследваме минимални цели, а да прилагаме същите критерии, същите стандарти. Именно поради тази причина си отбелязах това, което се посочи относно слабото участие на пазара на труда на жените от този регион и трябва да се борим не само за тяхното навлизане на пазара на труда, но и за равни възнаграждения, за равен достъп до кариерно израстване. Това всъщност е триптиха, така да се каже, достъпа, заплати, кариерно развитие. Това трябва да изискваме а, за прилагане в политиките в тези държави. Това е изключително важно, така че ще внеса изменения в тази посока. Така че самите ние а, да не се ориентираме към минимални изисквания, а равноправието, а, равнопоставеността трябва да бъдат изразени в нашите изисквания. Още нещо, което искам да подчертая, и тук съм съгласна с казаното от госпожа Бауер, да се подчертаят всички въпроси и проблеми, свързани с трафика на жени в този регион. Е, според мен това е неразделна част, трябва да бъде неразделна част от този доклад. Благодаря, госпожо Корнелисен. Ако няма други желаещи колеги да се изкажат, ще дам думата на Европейската комисия. Катя Деседлер от Европейската комисия. Thank you very much. Uh, благодаря много. Казвам се Катя Десадлер и аз работя по социалната политика, въпросите на равенството, включително и правата на жените в Европейската комисия. Ние също приветстваме доклада за правата на жените в Западните Балкани. Съгласни сме и с извода, че трябва да се обърне особено внимание на изпълнението на законодателството. Нормативната уредба вече е на лице, но трябва, както и ние е, смятаме, да се обърне по-голямо внимание на изпълнението. Както посочихте, информирането на обществеността е много важно. С нашите предприсъединителни инструменти ние насърчаваме постигането на тази цел. Използваме и възможностите на програмата TAIEX – за организиране на обучение и да подпомогнем страните за изпълнение на вече приетото и действащо законодателство. В нашите доклади за напредъка очевидно не посвещаваме голяма част от текста на равенството между половото, но трябва да поясня, че поддържаме редовни контакти с неправителствените организации по места, с държавните органи. Женските неправителствени организации са особено активни и за това екипите, които работят в отделните страни, са информирани за съществуващо положение – Радвам се и, че е внесено предложение да се обърне внимание на дейността на хърватския омбудсман по равенството между мъжете и жените – ако се разпространи тази добра практика, това ще улесни останалите страни в района в процеса им на присъединяване. Хрватски омбудсман е готов да направи това. Няколко думи по конкретните бележки за страните. Първо за Албания. Посочена е една квота от 30% за жените. Колегите ми казаха, че това звучи малко объркващо, защото тази квота е приложима само за партийните листи в изборите. Няма такава квота за представителство на жените в държавните органи. Ето защо в начина, начинът по който е формулиран текста е малко подвеждащ. Колегите ми казаха също, че в Албания вече има комисар за предотвратяване на дискриминация. От 2010 година функционира службата на комисаря, който работи и по равенството на половете. Ето защо точка 9 би могла да се редактира и да се наблегне повече на необходимостта от адекватно решаване на жалбите за дискриминация на основа на пола. За Харватия искам да ви информирам, че законодателството е, за борба с дискриминацията вече е прието от Харватския парламент. Това стана през септември миналата година. Харватия работи и за привеждане в съответствие на законодателството за е, здравословни и безопасни условия на труд. Ние се запознахме с законопроекта, той е удовлетворителен. Ето защо очакваме в скоро време добри вести от Харватия. За Черна гора виждам, че е отбелязана загрижеността по глава 23 Съдебна система и основни права с пълно право. Проекто докладът е много своевременен в тази връзка. Както всички знаете, черногорските власти сега изготвят план за действие, който има конкретни текстове за равенството между мъжете и жените. Те предприемат конкретни стъпки за гарантиране на равенството между половете в Черна гора. Към тях сме отправили молба и за активизиране на информационната дейност и особено представителството на жените. Това са конкретните бележки. Трябва да кажа, че и глава 19 социална политика и заетост също има отношение към темата за правата на жените, равенство между половете. За Сърбия трябва да кажа, че вече действат механизми. Има комисар за закрила на равенството. Има и генерална дирекция към Министерството на труда, която работи в тази посока. Иначе казано, нови механизми не са необходими, защото вече съществуват такива. Благодаря. Благодаря много на комисията за всички уточнения, които внесе. Много уместно подчертахте и това беше подчертано от много от колегите. От една страна стоят принципите, които са изразени, от друга страна е реалността, действителността. Така че сега ще дам отново думата на докладчика, която именно а, е, на там, в тази посока е, е насочила своя доклад. Имате думата, госпожо Карналис. Um, Благодаря на всички вас за този подробен анализ и за подробните бележки. Ще взема отношение по някои от тях. Трафика на хора беше споменат от някои от колегите. Много е важно той да се спомене в доклада. Би трябвало да помислим какво точно трябва да направи всяка една отделна страна, за да се справи с трафика на хора. Не можем само да кажем, че това е голям проблем. Трябва да кажем какво точно трябва да направи конкретната страна. Uh, и ще чакам с нетърпение вашите изменения, за да ги интегрирам в текста. Организираната престъпност, същите бележки правя и по тази тема. Много се радвам, че Ливия Ярока е докладчик в Сянка. Тя ще предложи отличен текст за интеграцията на ромите, показаното от госпожа Клева. Някои европейски държави, членки на Европейския съюз, изостават с интеграцията. Понякога си мисля, че за всяка една държава членка трябва да има доклад за напредъка в областта на равенството на половете. За съжаление това няма как да се случи, но това не означава естествено, че не можем да поискаме малко повече от страните, които са в процес на присъединяване. Що се отнася до Харватия, с удоволствие отбелязвам, че нещо се прави вече. Всъщност, до пленарната сесия текстове могат да се добавят, да се зачеркват. Много от тези критични бележки ще бъдат заличени, защото страните ще работят по проблемите в следващите няколко месеца. Да се надяваме, че ще има голямо заличаване на критични бележки. Комисията изтъква омбудсмана в Харватия, омбудсмана по въпросите на равенството. Изтъква го като добра практика. Аз съм работила с него в последните няколко месеца и мисля, че неговата институция наистина е една отлична инициатива. Що се отнася до Албания и квотите, би трябвало текста да стане малко по-ясен – Нека да подчертая, че тук не се споменава дали сме за или против квотите. Ако една държава е приела някакъв закон, той трябва да се изпълнява, както трябва. По отношение на Албания, трябва да кажа, че там има закони, които не са насочени към постигането на конкретни резултати. По някакъв начин жените се подвеждат, че ще има 30% участие на жени в изборните списъци, но това не се случва. Така че дебата по отношение на квотите не е съвсем лесен. Благодаря ви, ще изчакам с нетърпение вашите изменения и ще продължим работата. Мерси. Благодаря много. Благодаря на докладчика, госпожа Корнелисен. Благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички колеги, които се изказаха сутринта по тази тема. Тема, която е изключително важна за нас. Крайният срок за внасене на изменения 28 януари 17 часа. Благодаря ви да спазите този а, срок. 28 януари 17 часа. След това на 18-19 февруари а, ще разгледаме тези а, изменения. На 20 март в комисията ще се е, вземе решение, ще се приеме този доклад е, с оглед да се гласува на пленарна зала на майската сесия. Така че е, отбележете си тези дати. Сега ще преминем към следващата точка от нашия дневен ред. Точка 10. стратегия за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии. Докладчика от нашата комисия е Регина Бастос. Благодаря за това, че пое да е, извърши тази важна работа. Комисията, водещата комисия е комисията по заетост с Рия Омен Руитен която отговаря за този е, доклад. На 23 април на е, заседанието на координаторите беше взето решение за изготвяне на становище по този доклад по собствена инициатива. Така че веднага ще дам думата на госпожа Бастос. Благодаря, Елизабет. Привлича вниманието ви тук по една реална ситуация, а именно застаряването на населението, което оказва изключително значителен натиск върху пенсионните режими и то във всички държави членки. И този проблем не може да бъде игнориран, нито заобиколен. Нашият приоритет трябва да бъде преразглеждане на а, пенсионната система, които да отчита а, економическите и демографските показатели и развитие. В а, проекто становището подчертавам всички тези предизвикателства, които стоят пред жените, и които оказват отрицателно въздействие върху пенсионната система. Трябва да има равнопоставеност в сферата на заетостта между мъжете и жените, в сферата на заплащането също така и всеки да може да прекрати а, своята трудова дейност, да може да работи на непълен работен ден, ако желая това. И през това първо десетилетие на 21 век все още се сблъскваме с сериозни различия в възнагражденията, които получават мъжете и жените. И това подчертавам изрично в моят моя текст. Е, посочвам, че в периодите, през които мъжете или жените е, се занимават с е, грижа за малките деца или за възрастните си родители, този период трябва да бъде взет и признат за трудов стаж. Също така трябва да се създадат възможност за подпомагане на зависимите лица, да се отчита периода, през който а, мъжът и жени, или жените а, а, поемат финансовата издръжка на тези а, материално зависими от тях лица. Също така трябва да се а, реформира а, системата, пенсионната система, защото ние се намираме в един ключов момент, момент на преход, трябва да се отчете действителната ситуация в държавите членки, правя някои предложения тук, които, впрочем, в Бялата книга на комисията за пенсиите се правят същите предложения. Трябва да се обвърже възрастта за излизане в пенсия, да се отчете тук по-голямата продължителност на живота, също така съвместяването на личния и професионалния живот. Тук са визирани, разбира се, жените по-специално, защото те участват в по-слаба степен на пазара на труда и по този начин се занижава тяхната пенсия. Също така трябва да се гарантира по-добър достъп за обучение през целия живот. Също така трябва да се хармонизира възрастта за предварително пенсиониране. Друго важно предложение Допълнително пенсионно осигуряване. Тази система се развива в момента така че да се завиши дохода на пенсионираните лица, така че те да могат да водят достоен живот, след като прекратят активната си професионална дейност. Още едно предложение, което правя. На 25 януари ще представя това проекто становище и разчитам на помощта, на съдействието на колегите, така че всички изменения са добре дошли. Благодаря, госпожо Бастус, госпожа Клиети, която е докладчик в Сянка за... и след това представителката на ЕНП. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това е един от най-важните доклади. Не, че има маловажен доклад, но тук е особено голямо значението на доклада, тъй като той се отнася до пенсионните системи на всички държави членки – Комисията изразява ясна загриженост за състоянието на системата. Ние в парламента сме пряко избрани от гражданите и много добре знаем какво мислят гражданите. Има бяла книга, има зелена книга с комисаря Андор разговаряхме. И все повече се убеждавам, че проблемът е сериозен и трябва да се намери решение. Още в самото начало искам да кажа няколко думи за заглавието на доклада. Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии. По такъв начин се показва, че въпросът ще стои на дневен ред в дългосрочна перспектива. Не еднократно действие с краткосрочен ефект. Бих искала да допълня изказването на госпожа Бастос. Аз така възприемам позицията си на докладчик в сянка. Застаряването на населението е много тежък и все по-засилващ се проблем. Трябва да сме наясно, че пенсията е право, което човек е придобил в годините на трудов живот. Когато разглеждаме въпроса за застаряването, не бива да забравяме, че пенсията е право. Хората правят вноски за пенсионно осигуряване, докато работят, и оттам нататък те имат право да получат пенсия, която да е адекватна, сигурно и устойчива, както е посочено в заглавието на доклада. Горещо подкрепям докладчика по въпроса за разликата в заплащането. Трябва да се гледаме в него по-сериозно. Що се отнася до предложенията на докладчиците в сянка, аз мисля, че трябва да отидем дори по-нататък по въпросите, поставени от докладчика – лицата, които работещите издържат. Домакинската работа е посочена в доклада. Домакинската работа е застъпена а, в конвенция на Международната организация по труда. Домакинската работа там се определя като работа извършвана от лице в домакинството, която следва да се извършва при определени условия и постоянно. Трябва да признаем, че в конвенцията се говори за работа извършвана от лице в домакинството, но а, това най-често е жената, почти без изключения. като се натоварват с домакинска работа, жените губят доход от платен труд и оттам се получава неравенство в размера на пенсиите. Всички търсим решение на този проблем, за да може да бъде призната домакинската работа и отразена адекватно друга реалност в страни като моята родина, Румъния, е, че жените напоследък се ориентират да търсят работа в чужбина. Разполагаме с статистика за местната безработица, но когато те заминат в чужбина, не винаги работят легално и това създава големи проблеми с пенсиите на работещите. Много жени се озовават е, в това положение и проблема трябва да бъде решен. Призовавам всички колеги да помислят за пенсионните системи в отделните държави членки, за да е, намерим начин да ги променим, да създадем добра практика и да я разпространим, в полза на всички. Благодаря госпожа Бауер и след това госпожа Корнисен. Would by any chance, Mrs. Bauer, uh, let me go first, because I need to run може ли преди това да говоря, защо трябва да тичам в комисията АФЕТ и да говоря за Македония? Thank you very much. Um, I... Много ви благодаря за разбирането. Според мен темата е изключително важна – Трудовият път на мъжете и жените е различен и равенството между тях трябва да бъде отразено с промени в пенсионната система. В точка четвърта мисля, че се налага промяна. Смятам, че изравняването на пенсионната възраст автоматично води до активизиране на по-възрастните хора и най-вече по-възрастните жени на пазара на труда. Много решително трябва да се борим е, с дискриминацията на основата на възрастта. Работодателите нямат никакво желание да наемат на работа по-възрастни жени. Трябва да се обърне внимание и на детските заведения и здравните заведения. Главно жени работят там. От друга страна, ако децата не са обхванати в детски заведения, бабите им на по 50 и няколко или 60 и няколко години са принудени да се откажат от работа и да гледат а, а, децата. Мисля, че и на този въпрос трябва да се обърне внимание. Благодаря. Тичам в другата комисия. Благодаря, госпожо Конелисен. Госпожа Бауер ще е последната, която ще се изкаже. Благодаря. Поздравявам Регина за този отличен за текст, за нейното становище. Наистина много сложна проблематика, много важен въпрос. И всички, които се изказаха преди мен, подчертават това. Съгласна съм това, че жените трябва да остават възможно най-дълго на пазара на труда, защото е, жените е, над 50 е, години, само 36% от тях, 35% от тях са на пазара на труда. И всъщност не трябва, когато дойде време да се пенсионираме, да решаваме проблемите, свързани с пенсионното осигуряване. Трябва да се направи всичко необходимо, за да се решават тези проблеми. Искам да се спра на два въпроса. Не е достатъчно да се прави само списък на изисквания, на очаквания. Един значителен процент на БВП а, идва а, всъщност от а, домакинствата. Но трябва да запазим и сега действащата пенсионна система. А що се отнася до проблемите, е, свързани с е, пенсионното осигуряване при развод или при вдовство, е, жените е, след развод не могат е, всъщност да се ползват пълноценно от наследствените пенсии. След това прехвърлянето на пенсиите също искам да го засегна с конкретен пример. В Унгария парламента взе решение за допълнителна пенсия за коледа. Само обаче лицата, които живеят на територията на Унгария, могат да се ползват от тази пенсия. А не би следвало. Става дума за Словакия, се поправя преводачката от унгарски. Трябва да се е, отчете и мобилността на лицата е, пенсионери и не трябва да има и дискриминационни мерки. Благодаря, госпожо Бауер. За две минути давам думата на комисията, така че да можем след това да дадем думата за заключителни думи на докладчика. Господин Загорски, Европейската комисия. Uh, Благодаря. На първо място искам да благодаря на докладчика за това, че е включила основните елементи от Бялата книга на комисията. Почти година измина от представянето на Бялата книга. Ние постигнахме известен напредък относно изпълнението на мерките от тогава насам. Миналия май комисията прие доклад за адекватност на пенсиите. Там се включва подробен анализ на разминаванията в пенсиите на мъжете и жените. Освен това, говорим и за е, степен процент на заместване, на заместимост, когато човек прекратява временно кариерата си, за да се грижи за деца и така нататък – в повечето държави членки временното спиране на професионалната дейност оказва сериозно въздействие върху правата на пенсия. В момента Европейската мрежа от експерти по равенството на половете изготвя доклад относно пропаста между пенсиите на мъжете и жените. Миналата седмица имаше първо обсъждане на този доклад в рамките на Комисията по социална защита. Този доклад вероятно ще бъде завършен в следващите няколко месеца. В рамките на европейския семестър, европейското полугодие за 2012 година на няколко държави членки бяха отправени препоръки за уравняване на пенсионната възраст на мъжете и жените. След приемането на този документ, още две държави членки, ако не се лъжа, Полша и Словения, приеха законодателство в тази връзка. И накрая, по отношение на казаното от госпожа Корнелисен. Да, осъзнаваме, че уравняването на пенсионната възраст и нейното повишаване като цяло за да се отчете по-голямата продължителност на живота, не създават автоматично работни места за по-възрастните хора, по-конкретно по-възрастните жени. Ето защо призоваваме за цялостен подход по отношение на съчетаването на професионалния и личния живот. Там се включват различни мерки от сферата на здравеопазването, и е, пенсионното осигуряване, например. Давам думата сега за заключение на госпожа Баштош, казва председателката. Благодаря, благодаря на колегите на госпожа Бауер, на госпожа Корнилисен, на представителя на комисията за изказванията. Много интересна и плодотворна дискусия по моето проекто становище. Много актуален е въпросът и е изключително важен от социално, економическо и политическо гледище този въпрос. На лице е несправедливост по отношение на жените поради необходимостта от прекъсване на трудовия път, по-краткия трудов стаж. В резултат на това трябва да сме много амбициозни в целите си, така че въпросът за пенсиите и пенсионирането да се реши по начин, който ще гарантира интересите на нашите граждани. Не може да има никакви съмнения или резерви относно правото за равни пенсии между мъжете и жените, след като цял живот са плащали пенсионни осигуровки. Анализирахме положението, стигнахме до определени изводи и от тук нататък следва внасянето на предложения до държавите членки. Благодаря на всички за сътрудничеството и за предложените изменения. Благодаря много, госпожо докладчик. Крайният срок за измененията е 25 януари 12 часа. Гласуване в комисия на 19 февруари и в комисия по заетост на 21 февруари в пленарна зала. Датата все още не е оточнена, кога ще се гласува това, е, този доклад. Сега предавам председателството на госпожин Густав Сом. Så där, eh, då eh, återupptar vi. И така, подновяваме заседанието на комисията. Започваме работа по точка 11, размяна на мнение с действащото ирландско председателство. Както разбира се, знаете, от 1 януари Ирландия пое председателството на съвета Очакваме с нетърпение работата с ирландското председателство. Както обикновено правим, ние посещаваме държавата на председателството. През ноември посетихме Ирландия. Там разговаряхме с госпожа Линч, с представители на нейния кабинет. Бяхме в Ирландия два дни обсъдихме много различни въпроси, изключително много научихме за ирландския опит, за това какво смята Ирландия, как възнамерява тя да води своята политика в областта на равенството на половете. Много научихме наистина, изключително високо ценим възможността да посетим Ирландия. Много се радвам, че вие днес сте наши гости. Както правим обичайно, ще дадем думата на министър Линч. След това ще дам думата на координаторите, ако желаят да се изкажат, и след това ще дам думата на други членове на комисията. И в заключение, естествено, министъра ще има възможност да отговори на въпросите и на коментарите, които са направени. Още веднъж, добре дошла. Много се радваме за това, че сте тук. Имате думата. Thank you very much. Благодаря. Уважаеми господин председател, съгласна съм, че посещението в Ирландия беше изключително ползотворно. Добре беше, че поговорихме в рамките на един неофициален разговор. Откровено обсъдихме отношенията между мъжете и жените и трябва да призная, че срещата беше изключително ценна. Обикновено към нас се обръщат от другите държави членки но така или иначе, мисля, че срещата ни беше изключително ползотворна. Създадохме си нови приятели, нови връзки, които ще ни бъдат от полза за в бъдеще. Всъщност, работата за равенството между мъжа и жената – е от полза за цяла Европа, не за отделни държави членки. И така, господин председател, уважаеми евродепутати, за мен е голямо удоволствие да открия един дебат, който се надявам, че ще е ползотворен дебат относно седмото ирландско председателство и неговата работа за постигане на де-факто равенство на половете в целия Европейски съюз. За мен беше удоволствие да участвам в дебат с вас, господин председател, и с група евродепутати по време на вашето посещение в Дъблин през ноември. Тази сутрин имаме възможност да разширим този дебат, да включим в него всички депутати от тази знаменита комисия по правата на жените. Тя работи умело по всички тези въпроси, свързани с правата на жените и равенството на половете. 2013 година маркира 14-та годишни, 40-та годишнина от присъединяването на Ирландия към Европейската економическа общност, когато 6 държави членки станаха 9. Последното ирландско председателство стана свидетел на разширяването на Съюза и 15 държави членки приветстваха нови 12 и станаха 27. Сега очакваме с натърпение духа на европейското сътрудничество да осени Харватия през 2013 година, както и други държави членки. Уважаеми колеги, членството в Европейската економическа общност оказа голямо въздействие върху жените в Ирландия. След като се укрепи европейското законодателство по темата, ирландските жени извлякоха много ползи. Като резултат сега Ирландия има изключително добре образована работна сила и мъжете и жените са високо образовани. Дори в контекста на економическата криза много от нашите завършващи студенти си намират работа в високотехнологични сектори, които произвеждат стоки и услуги, за които не можехме да си представим, че ще имаме преди 40 години членството в Съюза привлече много мултинационални компании и ние разширихме възможността за износ и за наемане на кадри. Институционалните механизми, които създадохме в Ирландия за справяне с дискриминацията и за насърчаването на равенството, включително на равенството на половете, станаха модели за най-добри практики. Сега те се укрепват чрез нова структура, която ще обвърже равенството и човешките права. Вероятно знаете, че Ирландия беше една от основните жертви на економическата криза поради твърде разрасналия се сектор на строителството и сектора на финансовите услуги. Знаем какво ще бъде въздействието на тази криза върху заетостта. В началото пострадаха мъжете. В а, Ирландия обаче, естествено, кризата оказа въздействие и върху заетостта на жените и на младите хора. Всичко това сега представлява едно сериозно притеснение за, за цяла Европа. Една сериозна тревога. Ние положихме много усилия. Всъщност ирландците са известни с, с своя оптимизъм. Той им помага да оцелят продължение на много години. Точно този оптимизъм ще използваме сега и в нашето председателство. Когато работим по нашите приоритети, ще излезем извън националните ни граници и извън националните интереси. Ще се опитаме да работим за доброто на всички господин председател, уважаеми членове на комисията. Ние започваме работата в рамките на едно ново трио и аз работя с колегите от Литва и Гърция, за да подготвим една декларация на триото, която ще предаде контекст и ще координира работата на трите програми, на трите председателства. Надявам се, че министрите от Литва и Гърция ще подпишат тази декларация през април в Дъблин. Основната цел на тази декларация и на седмото ирландско председателство ще бъде стабилността, работните места и растежа в целия съюз. В тази връзка не трябва да забравяме колко е важно равенството на половете за економическия растеж в Европа. Равнопоставеността не трябва да се разглежда като едно бреме, а като жизненно важен компонент на една силна економика, която облагодетелства всички граждани. Европейския пакт за равенство на половете, прият от съвета през 2011 година, призна, че политиките за равенството на половете са изключително важни за постигането на економически растеж, просперитет и конкурентоспособност. Ефикасното използване на човешкия капитал е ключово за конкурентоспособността на економиката. Тези теми са част от програмата ни за равенство на половете и ние поставяме конкретно ударение върху економическото участие на жените в контекста на дневния ред Европа до 2020 година. Благодарение на финансирането от страна на Прогресивния фонд на Европейската комисия, фонда за напредък, ние планираме една конференция на високо ниво по темата в края на април и се надяваме, че вие, господин председател, ще участвате активно. Конференцията ще бъде техническа по своя характер. Там ще има експерти по заетост и равенство на половете от всички държави членки, както и от страните кандидатки и страните от Европейското економическо пространство. На всички участници ще дадем възможност да получат познания относно научната дейност в тази област. Ще обсъдим статистическите данни и добрите практики, които са свързани с по-доброто участие на пазара на труда на жените. Искаме да използваме максимално всички възможности, за да осигурим заетост на добре образованото женско население на Европа. Би трябвало да използваме потенциала на всички. Стратегията за заетост, новата стратегия за заетост и редица декларации на комисията, направени напоследък, поставят ударението върху участието на жените на трудовия пазар като економическа необходимост много от нашите конкуренти в глобален мащаб ни изпреварват в тази връзка. Ако искаме Европейския съюз да постигне своите цели за заетост до 2020 година, ние трябва да имаме двустранен подход. Трябва да се справим с економическата криза, но и да излезем извън нейните рамки. За да постигнем целите за заетост до 2020 година на Европа, трябва да работим заедно, за да повишим заетостта на жените. Като министър по равенството на половете, аз приветствам онова, което се предприе относно премахването на пречките пред жените за участието им на трудовия пазар в рамките на европейското полугодие. Създадоха се и конкретни препоръки за отделните страни. По време на конференцията за економическото участие на жените планираме да разгледаме жените, които избират да са трудово заети и ще поставим ударението върху е, предприемаческия дух у жените. Имаме отлична програма за предприемачество сред жените в Ирландия и аз ще обменя опит с колегите в тази връзка. Уважаеми колеги, въпреки, че няма да проведем неофициален съвет по въпросите на равенството на половете в рамките на нашето председателство, Министрите по заедостта и социалната защита ще участват в Дъблин през февруари в неофициален съвет на министрите по ЕПСКО, така наречения съвет ЕПСКО. Това ще бъде още една възможност да обсъдим равенството на половете. Аз ще бъда председател на този съвет. Осъзнавам, че насякъде в Европа, включително и в Ирландия, възрастните жени са недостатъчно представени на трудовия пазар. Това откъсване от а, економическата зависимост може да доведе до намалени права на пенсия, пенсионни права и до бедност. Има увеличаване на броя на възрастните жени между 50 и 64 годишна възраст, които участват на трудовия пазар, но все още има голямо разминаване между броя на мъжете и жените в тази възрастова група, които са економически активни. Ще използваме работния семинар за равенство на половете в рамките на неофициалния ЕПСКО съвет, за да обменим добри практики и да обсъдим различни политики, които могат да бъдат предприяти в държавите членки в тази област. Планираме да представим информационна бележка на председателството относно резултатите от този семинар и априлската конференция. Ще представим тази бележка на Юнския съвет ЕПСКО и се надяваме, че тази важна дейност, свързана с благоденствието на жените, ще бъде подета и тласната напред от европейските институции. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по правата на жените, ние в Ирландия приветстваме и оценяваме високо работата на вашата комисия. Работихме добре заедно, създадохме програмата Дафне, имаме директивата за трафика на хора, Европейската заповед за закрила и директивата за правата подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Насилието срещу жените представлява едно ужасно престъпление и трябва да се работи в тази връзка. Научната дейност на Европейската агенция за правата на жените, както и заключенията на съвета ЕПСКО от декември 2012 година, дават своя принос за справянето с тези проблеми. Ето защо насилието срещу жените ще бъде и основна тема на 57-та среща на Комисията по статута на жените, която ще се проведе в началото на март. Аз ще ръководя ирландската делегация. За мен ще е привилегия да участвам активно в работата на тази комисия. След като 56-та сесия на Комисията по статута на жените се провали, и не успя да стигне до документ с заключения относно жените в селските райони, се надявам, че 57-та сесия ще успее, макар че ще е трудно да се постигне споразумение. Всички сме съгласни, че няма нито една страна в Европа, даже в света, в която насилието срещу жените да не е голям проблем. Ето защо смятам, че всички членове на ООН трябва да работят заедно, за да се гарантира един набор от заключения за справяне с насилието срещу жените. Работата по подготовката на документ с позицията на Съюза започна преди много месеци, чрез Европейската служба за външна дейност. Участваха нашите експерти по права на човека и по равенство на половете и насилието срещу жените. Надявам се, че в крайна сметка ще постигнем желания резултат от тази 57-ма среща на Комисията по статута на жените на ООН. Надявам се, че ще мога да участвам и в различни паралелни събития. Така ще имам възможност да разбера какви са най-добрите практики и да участвам активно в работата на един структуриран форум. По време на посещението ми в Нью Йорк се надявам да поговоря с различни колеги от различни държави членки. От името на моето правителство се надявам да имам възможност да покажа какви са някои от инициативите, предприяти с помощта на организацията Ирландска помощ, нашата организация за международна помощ, която дълго време има за свой приоритет справянето с насилието срещу жените. Сигурна съм, че ирландския екип и колегите от всички държави членки, които ще участват активно в Нью Йорк, ще могат да се радват на помощта на вашата комисия и на целия парламент. Наред с това, вероятно ще се зарадвате, когато ви кажа, че има значителен напредък по досието за Европейската заповед за закрила. Искам да благодаря на уважаемата колега госпожа Парванова за работата и по това досие. Европейската заповед за закрила е важна част от пакета за жертвите на Съюза. Създаването на един стандартен сертификат ще улесни ранното признаване в рамките на целия съюз без допълнителни формалности. Това ще даде възможност на едно лице да получи една и съща закрила във всяка една държава членка, независимо дали то пребивава с цел работа, обучение или по други причини. Моя колега, министъра на правосъдието, равенството и отбраната, господин Алан Шатър, каза, че е готов да работи, за да подобри защитата на жертвите на престъпления, както се предвижда в пакета за жертвите. Ирландското председателство ще използва опита на кипърското председателство, като идеята е да приемем мярката в първото полугодие на 2013 година. За да подкрепим жертвите на трафик, а жените много често са жертви на трафик, моите ирландски колеги от областта на правосъдието ще се опитат да приемат инициатива относно предоставянето на информация, относно правата на тези жертви. Ще използваме 4 годишната стратегия на комисията за изкореняването на трафика на хора, която се появи миналото лято. Колеги, преди 20 години се появи идеята за четвърта среща на върха на жените. Появи се в резултат от тази идея така наречената Пекинска платформа за действие. Тя беше нещо като пътна карта за постигане на равенството на половете. Всъщност, мисля, че още много може да се направи в тази връзка. Няма нужда да ви напомням какви са 12-те области на 12-те притеснения, които имаме тук. Много различни европейски председателства се занимаваха с мониторинг на напредък и отделните области, които бяха идентифицирани в Пекин. Има показатели по 10 от 12-те области, където има притеснения и Ирландия реши още през 2011 година да изготви показатели във връзка с жените и осъществяването на равенството на половете. Господин председател, уважаеми колеги, вероятно знаете какъв отличен институт за равенство на половете имаме. Неговата цел е да подкрепя председателствата в работата им по осъществяването на Пекинската платформа. Аз искам да благодаря на този институт и за работата му по е, предварителното споразумение в тази връзка. Трябва да работим с медиите, трябва да защитаваме свободата на изразяване и свободата на средствата за масова информация. Тези свободи се споменават и в Пекинската платформа, но тя Конкретно споменава и ролята на средствата за масова информация за повишаването на осведомеността относно равенството на половете. Всички международни инструменти, например Конвенцията за изкореняване на всички форми на дискриминация срещу жените, Пекинската платформа и Европейския пакт за равенство на половете, подписан през 2010 година, подчертават важността на постигането на равенство на половете – важността за процеса на взимане на решения. Ето защо трябва да се обърне внимание на медийното съдържание. Медиите са една твърде голяма област, за да могат да бъдат разгледани само в рамките на едно отделно проучване. Признавам, че много е написано вече за половите стереотипи, и ще е трудно да се създадат количествени показатели в рамките на тази област. Искам да благодаря на Комисията по правата на жените за работата и по различните теми, свързани с стереотипите по пол. Реших работата на Ирландия в тази област и във връзка с пекинската платформа да се сведе до развиването на показатели, които да измерват ролята на жените в процеса на взимане на решение. Проекто доклада на института в Вилнюс скоро ще бъде завършен. Там се разглеждат няколко медийни компании в някои държави членки и в една държава членка, която се присъединява Харватия. Е, представителната извадка не е достатъчно голяма но ние смятаме, че ще имаме добра представа за присъствието на жените на ключови позиции, където се взимат важни решения и ролите им в медиите в тази връзка. Този подход се основава на програмата за работа на жените на ключови постове. Това беше и приоритет на много председателства. Съвсем наскоро моите датски колеги създадоха показатели за ролята на жените на ключови позиции за постигането на целите на опазването на околната среда. Освен това, комисията вече наблюдава ролята на жените в 6 области, като управлението, менеджмента, политиката, дипломатическите служби и правосъдието. Освен това, планираме да създадем заключения на съвета с цел наблюдение на тенденциите за броя на жените в или на ръководни постове в медиите. ще изготвим цялостна стратегия, комуникационна стратегия, която ще бъде свързана с пекинската платформа и ще се опитаме да повишим осведомеността в ключови области. We expect to begin technical work on the European Commission's draft, draft, directive in relation to women's presence on corporate boards in the beginning of February. We hope to make considerable progress on this dossier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 да са направили големи е, крачки в е, тази посока, а има и група страни, след които е, Ирландия все още са с едноцифрени показатели. Равенството между мъжете и жените има огромно значение в вземането на решение. Трябва да е, се възползваме е, и да черпим от талантите и на мъжете и на жените, ако ще процъфтява европейската економика както някои дълновидни държави членки, така и щатите издигат подобни гласове. Някои имат поставени цели или квоти за засилено присъствие на жените в управителните органи на търговските дружества, но продължават да съществуват съществени различия между държавите членки и в контекста на работата по утвърждаването на позициите на жените, комисията вече внася премерени предложения. Договорите за Европейския съюз съвсем ясно отправят послание за фактическото равенство между мъжете и жените в заетостта. Това гласи член 157 от договора или член 8 от договора за функционирането на Европейския съюз, който гласи във всички свои дейности Съюзът се стреми към премахване на всякакво неравенство и за укрепване на равенството между мъжете и жените. Признавайки значението на тази инициатива, Кипърското председателство организира работен обяд на съвета на ЕПСКО на 6 декември миналата година за ориентиране на по-нататъчните дискусии. Не е тайна, че има разнобой в становищата на държавите членки по въпроса. Някои искат квоти, други саморегулиране. Трябва да работим, за да се гарантира справедливост и да се постигне напредък. Процедурата за назначаване на членове на управителните съвети и прозрачността имат особено голямо значение според предложенията на комисията. Но не бива да се налагат и прекомерни ненужни тежести, например за малките и средните предприятия и държавите членки, които вече са предприели успешни мерки. Съветът очаква с нетърпение да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент по проекто директивата. Надявам се, че държавите членки чрез структурите на съвета ще участват активно в разглеждането на комисията на на предложенията на комисията, за да се постигне своевременно споразумение по взаимно приемлив текст на директивата, за да се открепят е, достиженията на правото на Европейския съюз и е, процеса на вземане на решение в търговския сектор, но това не означава, че пренебрегваме значителните предизвикателства в тази посока. няколко думи за е, директивата за отпуска по майчинство. Position, aware, Много добре знаете, че се е, стигна до задънена улица по това досие. Аз самата съм участвала в поредица заседания по това предложение, включително неформална е, среща в Краков по време на полското председателство на министрите на труда. Тогава мнозинството министри посочиха, че няма да приемат е, внесеното предложение с оглед на разходите е, и съществуващото економическо положение. Беше посочено, е, че трябва да бъдат постигнати нови минимални стандарти, без да се нарушават принципите на субсидиарност и съразмерност. Трябва да се намерят начини да се преодолее безисходицата, а това ще зависи от степента на гъвкавост – за която има готовност Европейския парламент. Твърде рано е да се обвързваме с обещания, които после не можем да спазим. Но ще продължим да работим. Основната цел на моето днешно идване тук е да ви представя разнообразната програма за дейности, предвидени по време на нашето председателство, за да се постигне фактическо равенство между мъжете и жените. Планирали сме 14 отделни срещи и събития по а, равенството между мъжете и жените. Това са амбициозни ангажименти, но ние смятаме да ги изпълним. Винаги сме били амбициозни в тази посока на национално и европейско равнище. Ще реагираме активно и на други инициативи за да се отстоява равенството между половете и да има равни възможности за жените по време на нашето председателство. В обобщение мога да кажа, че ще работим по въпроси от най-разнообразен характер. От жените и медиите до жените в управителните съвети на търговските дружества. Ще решаваме и въпроси от първостепенно значение за економически растеж на Европейския съюз, за жените от всички възрасти. Така ще се засили тяхното економическо благополучие, тяхната самостоятелност и максимално ще се увеличи приносът им за конкурентоспособността на Европа. Особено с оглед на глобалните ни ангажименти срещу насилието на жените е, и дискриминацията на 57-та сесия на страните участнички е, в Конвенцията на ООН. Това е амбициозната ни и напрегната програма. Очакваме плодотворно и приятелско сътрудничество с Европейския парламент и с високо уважаваната ви парламентарна комисия. Благодаря, господин председателю. Благодаря много, министър Линч. Ще мина на шведски сега. Eh, много благодаря, госпожо министър. Радваме се, че отделихте време, за да дойдете при нас. Аз е, имам вече достатъчно голям опит и мога да ви кажа, че ще има много въпроси, така че няма да узурпирам времето. Първо ще дам думата на координаторите, след това на другите депутати и естествено министъра ще има възможност да отговори. Ще караме по големина. Първо ще дам думата на госпожа Габриел от НП. Заповядайте. Благодаря много, господин председател, госпожо министр. Благодаря много за възможността да се изкажете сред нас и нека да ви пожелая много успехи при постигане на вашите амбициозни цели, амбициозни, но не неосъществими. На първо място искам да привлека вниманието върху две ключови думи, на които вие споменахте, общия подход и обмяната на добри практики. Това наистина е една стабилна база за напредък по много теми. Разбира се, че приветстваме това, че ирландското председателство ще постави ударението върху участието в економическото развитие на жените в света на труда и може да разчитате на подкрепата на нашата комисия в тази насока. Искам да се спра на три аспекта, що се отнася до многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Изключително важно за нас е специфичното финансиране и по-специално а, равенство, права, гражданство а, да се запазят. Може да разчитаме на ирландското председателство. Това е изключително важно за нас, така че финансирането на всички аспекти на тази дейност а, да се запази. Втория аспект, радваме се, че наблягате на борбата с, насилието срещу жените. Изключително важно е да отстояваме силна европейска позиция, когато този въпрос се обсъжда в ОНЕ. Имам такъв въпрос. Възнамерявате ли да е, следите прилагането на решенията от декември 2012 година на тази комисия и от тяхното осъществяване на дело. Е, друга тема, която е важна за мен, предложението на директива е, госпожа Рединг. Споменахте за техническа дейност, техническа работа, която ще се извърши. Тук изключително важно е наличието на различни практики в отделните държави членки. Бихте ли ни дали малко повече информация за техническата дейност, какво се има предвид, така че да сме сигурни, че ще се постигне напредък по това досие? И на трето място мисля, че това не беше отбелязано във вашето изказване. Много важно е да не се забравя какво се случва извън Европа и по-специално в контекста на арабската пролет трябва Европейския съюз да продължи да защитава мястото на жените, така че те да могат да участват в екипите за преговори и да се защитят правата на жените в тези държави. Благодаря. Eh, Благодаря. Всъщност много хора са се записали в списъка за изказване, така че ми се иска да следвате примера на госпожа Габриел, да бъдете кратки, сбити и по темата. Сега давам думата на госпожа Томсен от Социалистите и Демократите. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо министър, за вашето изказване. Прочвала съм историята на а, жените в Ирландия и зная, че ирландките са постигнали много заедно с през 1973 година се присъединихте към Европейската общност и по отношение на място на жените вземаме водещи позиции. Това е вдъхновяващо. Надявам се, че най-сетне ще може да се довърши работата в края на Ирландското председателство по проекто Директивата за квотите. За това ще работя в този парламент. Както и колегата посочи, много се радваме, че е, имаме вашата подкрепа за е, борба с насилието срещу жените. Европейския парламент, както и съвета, работят активно по този въпрос. И най-сетне имам е, въпрос към вас за нещо, което вие не посочихте. Преди да започне ирландското председателство, към него бяха отправени някои предложения, включително да се организира семинар за жените и медиите. Да, наистина е важно как са представени жените в управителните органи на търговските дружества, но не по-малко важен е въпроса за жените и медиите. Наистина ли ще работите и по тази тема и по какъв начин? Това бяха моите три въпроса. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Парванова, която беше поименно посочена в изказването на госпожа Линч. You, благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Линч Поздравявам ви за решителността, ангажираността, с която работите за постигането на целите на нашата парламентарна комисия. Поздравявам ви още веднъж. Напълно съм съгласна с колегите и не очудващо, че ще се съсредоточа върху домашното насилие. Ще започна с най-лесната, достигнала до най- напреднала фаза работа на нашата парламентарна комисия. Надявам се, че по време на кипърското председателство, след като свършихме основната работа, сега довършваме тристранните разговори и се надявам, че председателството ще ни помогне за да може да приключим с този регламент за Европейската заповед за закрила и ако не го направим, ще блокираме други жизнено важни законодателни актове. Госпожа Рединг вече изрази безпокойство, че се бавим по това досие и трябва да побързаме. Вторият ми въпрос е за много годишната финансова рамка и по-конкретно програмите права и гражданство и насърчаване на равнопоставеността между мъжете и жените и премахване на насилието срещу жените. Нашата парламентарна комисия ще настоява да не се намаляват средства, предвидени за тези дейности. И последно, най-трудният въпрос. Пред, след а, малко повече от месец ще се проведе 57-та сесия на а, Комитета за жените на ООН през декември чух речта на вашия посланник в ООН и категоричната ангажираност на Ирландия да допринесе за успешно приемане на резолюция от първостепенно значение за позицията на ООН, която да е последователна, ясна и най-вече – ако ООН и комитета най-сетне се споразумеят по една резолюция, то тогава Европейския съюз ще я ратифицира. Вашия посланник наблегна на водещата роля на ирландското председателство през тези решителни месеци и изрази готовност да ангажира и останалите държави членки. Благодаря. Благодаря, господин Ромеро, сега. Е, Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, три въпроса или бележки по три въпроса. Равенство, насилие и заетост. Започвам с равенството. Не знам дали го споменахте, но трябва да се спомене блокирането на една от най-важните директиви. Директивата за равенството независимо от вероисповеданието, възрастта, пола и така нататък. Знам, че ирландското председателство се опитва да направи нещо по въпроса. Искам да задам един конкретен въпрос. Какви са възможностите нещо да се случи в рамките на тези 6 месеца? Втория ми въпрос е свързан с насилието. Тук има няколко проблема, но аз ще спомена само две от тях. На първо място Дафне. Проявяваме голям интерес към това марката Дафне да остане видим начин за това да се сигнализира подкрепата ни за жертвите на насилие. Какво ще направите по този въпрос? И на второ място, положението на жените в контекста на бруталното насилие срещу тях в целия свят. Как смятате, трябва ли това да се превърне в приоритет на всичките ни делегации в света? Например, отутре почва една среща с партньорите ни от Латинска Америка – ще отидем в Чили и там ще обсъдим този въпрос. И накрая още два въпроса. Първо по разминаването в заплащането. Всички знаем, че трябва да се намали разликата в степента на заетост между мъжете и жените. Какво смятате по този въпрос? И на второ място, какво мислите по отношение на тази стратегия да се използва кризата, за да се намали достъпа на жените до трудовия пазар. Всъщност, за мен кризата е само извинение, за да се върнем към стари практики, а именно мъжете по-лесно да получават работа. Какво смята Ирландия по този въпрос? Благодаря. Забравих да кажа на министъра, че госпожа Първанова е от АЛДЕ, а господин Ромева е от Зелените. Сега госпожа Моран Шартие, тя е заместник-председател от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за вашето изказване. Три въпроса имам към вас. Искам да привлека вниманието върху много важни въпроси. На първо място споменахте, че младите жени днес са високо образовани, вода до значителна добавена стойност. Но ако видим какво се случва с тях на пазара на труда, много по-труден достъп имате до работните места, а освен това възнагражденията да са много по-низки от тези на мъжете, както беше посочено и на трето място а, кариерното им развитие е а, е, много по, а, е, на много по-ниска степен. Ако искате наистина да се постигне напредък по този а, проблем, мястото на жените в економиката, труда, не трябва само по един сегмент да се работи, а да се разглеждат и трите сегмента, които изложих в съвкупност да има равенство между половете в тези три сфери. Какво възнамерявате да направите в тази посока? На второ място искам да подчертая въздействието на кризата върху жените. Докладчик съм по тази тема в тази комисия на Европейския парламент Забелязва се липса на статистически данни, на цифри. Господин Ромева каза, че имаме чувството за регрес, за опадък. Забелязваме колко неустойчив е статута на жените, бедността на жените е факт и кризата ще е, изостри още повече тази ситуация. Какво възнамерявате е, да предприемете, за да могат е, държавите да се борят срещу това вредно въздействие? На трето място имаме изключителни европейски политики, така че да се постигне равенство между мъжете и жените. И тук огромна роля играе Европейски социален фонд. Доколкото си спомням, вие не споменахте този лост, а той ни дава възможност да, се, да провеждаме политики за интегриране на жените в, в е, сферата на труда, за увеличаване на техните а, е, умения а, и в знаем колко е застрашен Европейския социален фонд в днешната ситуация. И накрая, господин председател, искам да кажа, че тук имаме делегация от Поето Шарант, от този регион във Франция, посетители. Благодаря им, че са тук за това, че проявяват интерес към работата на нашата комисия в Европейския парламент. Добре дошли най-сърдечно. Сега давам думата на заместник председател Естрела. Тя е от социалистите и демократите. Благодаря, господин председателю, госпожо министър. Като а, докладчик по директивата за отпуска по майчинство. Искам да взема отношение по тази тема. Вие посочихте, че предложението е стигнало до задънена улица и трябва да направим пробив. Въпросът беше обсъден по време на полското председателство. Не успяхме, за съжаление, да стигнем достатъчно далеч. Колкото и да е отлична свършената до тук работа, не успяхме да напреднем достатъчно по досието. Адъж que алгус Estados-membros enfrentam по кауза да difícil situação економика. Всички знаем какви са економическите трудности и същевременно много ни е трудно да разберем – защо съветът блокира предложението и замръздява работата по досието. Преди две години парламентът одобри моя доклад и въпреки многобройните опити от там нататък, съветът изобщо не отговаря и не желая да започне доклад дори и неформално. Тук в парламента ние доказахме, че сме гъвкави, че сме открити, готови за диалог, готови сме да обсъждаме въпроса с съвета, за да излезем от задънената улица. Няма никаква реакция от страна на съвета. По такъв начин не можем да постигнем пробив. Процедурата изисква съвместно вземане на решения, затова всяка институция, съветът, парламентът или комисията, има своите отговорности, правомощия, както и задължение да а, зачита правомощията и отговорностите на другите институции и да работи съвместно с тях, за да може чрез взаимодействие да се постигнат по-пълно поставените общи цели. най-представителните европейски организации и издружения, като например на лобистите, Европейската федерация на синдикатите, Европейската социална платформа платформа, неодавна организираха кампания, с която да внушат на съвета, че две години е твърде дълъг срок. И че да не се прави нищо по темата е неприемливо. Възлагаме големи надежди на ирландското председателство и се надяваме, че ще е, успеем да намерим начин да преодолеем задънената улица. не изразяваме е, готовност да приемем евентуална инициатива от съвета. Нищо повече не искаме на този етап искаме да разговаряме с съвета, за да постигнем едно балансирано решение в интерес на европейските семейства, което отговаря на техните потребности. Знаете също така, че Европа се сблъсква с голямо демографско предизвикателство, застарява населението, пада ръждаемостта. А това означава, че ни е необходима политика в подкрепа на отпуските по майчинство. Многобройни са аргументите, с които искаме да убедим да, съвета. Тук не говорим за специфични женски проблеми. Тук говорим а, за проблем на обществото като цяло. Именно поради тази причина Искрено се надяваме, че съветът няма да ни извива ръцете и няма да го използва а, като предизборен а, лозунг, когато дойде време за изборите през 2015 година. Е, съветът изобщо не си прави труда да е, обърне внимание на един толкова важен въпрос. Казахте, че е, може е, да, има много неприемливи за съвета предложения. Добре, нека да видим, нека да каже съветът, кои са тези неприемливи предложения и да ги обсъдим е, в интерес на европейските граждани. Благодаря ви много и ви пожелавам успех във вашата нова функция по време на председателство. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Буска. Much, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за експозето ви. В него вече споменахте борбата с насилието срещу жените. Това е важен приоритет на ирландското председателство. Виждаме го във вашата програма. Когато става въпрос за насилието, искам да поговоря малко повече за гениталното усъкътяване на жените. Не само Ирландия проявява голяма активност по този въпрос. Целият Европейски съюз се ангажира с работа по тази толкова важна тема. Как точно ще работи вашето председателство по този проблем? Ще подкрепите ли действията на Съюза за прекратяване на гениталното усъкътяване на жените? И можем ли да очакваме ирландското нашето председателство да играе активна роля в дейностите за прекратяване на, на тази дейност. Втория ми въпрос е свързан с антидискриминацията и хоризонталните аспекти тук. Както каза господин Ромева, иска ми се да видя конкретни действия от ирландското председателство, особено когато става въпрос за множествената дискриминация, тъй като тя определено е свързана с признака пол. Не само естествено. Благодаря, председателя. Давам думата на госпожа Краца от НП. Благодаря, господин Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имаме тази среща още в самото начало на ирландското председателство в нашата парламентарна комисия. Тя ни дава чудесна възможност. През годините стана ясно, че председателството трябва да се справя с големи предизвикателства и за да се гарантира растеж – и развитие в Европейския съюз са необходими средства за финансиране на амбициозните ни цели за економическо и социално сближаване. И жените са в центъра на тези амбициозни цели на нашите стремежи. Предприемачеството сред жените – придобива все по-голяма актуалност в Европейския съюз. Нашата парламентарна комисия е напълно наясно с тези а, тенденции. Предприемачеството, приносът на жените в малките и средните предприятия и ролята на жените в управителните органи на търговските дружества на е, Европа имат а, голямо значение като теми, по които напредваме. През юли 2011 година приехме доклад. Аз бях докладчик точно по тази тема за засилването на водещата роля на жените в економическия живот и беше отправено предложение да се приеме квота за представителство на жените в управителните органи. Разбира се, притъпява се бързо острието на а, квотата като а, инструмент за въздействие и може би трябва да намерим и други по-сполучливи начини. Има предложена поредица проекто директиви от Европейската комисия. Имаме добра практика в законодателството и искаме равнопоставеност в Европа, а не островчета на добра практика, заобиколени от по-сива нормативна зона. Много различни са корпоративните структури в отделните държави членки и ще работим в тясно сътрудничество с правната комисия, за да имаме обосновано предложение, което е издържано и от юридическа гледна точка. Трябва да се обърне голямо внимание на това досие, за да можем да преодолеем техническите проблеми, е, да проверим е, как е, стои въпроса от юридическа гледна точка и да вървим напред. Още един въпрос искам да поставя в своето изказване за въздействието на кризата върху жените. Искам да подчертая колко несигурно е положението на жените на пазара на труда. А това се отразява и на общественото здраве, защото кризата наистина засегна здравето на хората. Връзката между общественото здраве и здравето на гражданите, включително и жените, е много важна. Сега госпожа Кливети. Дамна <laughs> Благодаря, господин председател. Госпожо министр, Добър ден и добре дошла в Брюксел. Наистина с огромно удоволствие ви виждам отново сред нас, защото имах удоволствие да срещна с вас по време на посещение на наша делегация в Дъблин. Искам да ви пожелая много успехи във вашата работа. Убедена съм, че ще спазите тези шест точки, които изразихте пред нас. Вие сте много силна жена и наистина решително ще работите по тези въпроси. Обедена съм, че ще вземете предвид всички гледни точки, изложени от нашите колеги. Искам да спомена нещо. А, случайно или не, днес имаме три теми в дневния ред от изключително значение. На първо място програмата за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии, тема, по която работи нашата комисия и се нуждаем от вашата подкрепа по този въпрос, защото вие знаете колко важна е тази тема. Освен това, искам да спомена и това, което казахте за института в Вилнюс – случайно аз съм докладчик за този институт и имаше гласове, които е, настояха за намаляване, за свиване на бюджета на този институт. Но в никакъв случай ние не можем да се съгласим с това. И вие доказахте във вашето изказване колко важен е този институт. В заключение искам да спомена още една тема в нашия дневен ред, а именно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година. И е, надявам се, че с ваша помощ нашата комисия няма да има е, забележки, нито пък ще има е, бележки от страна на сметната палата, що се отнася до разходите за развиване на равенството между половете. Защото днес имаме а, бележки. А, някои колеги а, споменаха за а, бюджетното изражение на а, измерението равенство между половете и смятам, че това ще бъде отражение в финансовия аспект. Благодаря. Благодаря. Госпожа Баштуш от НП е последна в списъка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Ирландското председателство и за изказването на госпожа министъра. Наистина тя изложи един пълен е, е, списък от проблемите, с които се сблъскват жените в Европа. Имам три въпроса. Първо, що се отнася до многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и всичко свързано с правата и гражданството. а именно борбата срещу насилието по отношение на жените. От създаването на програмата Дафне през 1992 година с изключителен успех се ползва тази програма. НПО-тата в държавите членки добре са запознати с програмите, насочени към борба срещу е, насилието е, срещу жени и деца. Има добър опит в държавите членки с работа по тази програма. Е, това, което е проблем за нашия парламент е бъдещето финансиране на програмата ДАФНЕ, включен в програмата Права и гражданство. Госпожо министър, ще направите ли всичко възможно за това да не се свива финансирането на тази програма? Много важно е да не се намали тази финансова подкрепа, защото а, знаем а, економическата и социална криза, в която се намират държавите членки, как тя а, изостря а, насилието на второ място, дали ще се вземе предвид домакинската работа в професионалния стаж. Знаете колко много усилия полагат жените за грижи за семейството. Ирландското председателство смята ли, е, че е, домакинската работа трябва да се вземе предвид при отчитане на трудовия е, стаж, при реформиране на пенсионните системи? Също така, отрицателното въздействие на економическата и финансова криза. Вие представлявате държава членка, госпожо министър, е, която е, се намира в е, подпомагането на тройката. Наистина знаете колко силно е това отрицателно въздействие върху нашите държави, най-вече върху жените, които са първите жертви. Тук. Възнамерява ли ирландското председателство да направи е, специфични препоръки е, по отношение на тези държави членки, които е, са подложени на тази система? И накрая, наистина на последно място, госпожа Ханибал, която вече ми обеща да бъде съвсем кратка. Да, така, и ще стане. Само един въпрос. В Ирландия има нов закон за проституцията. Всъщност, много сме обсъждали тази тема в комисията и има различни позиции. Какво правите в Ирландия в тази връзка? Много благодаря на всички депутати за въпросите. Сега ще дам думата на министър Линч. Ще имате възможност да отговорите на въпросите и да направите коментари. Заповядайте. Ще следвам установилата се традиция и ще отговоря първо на последния въпрос. Нямаме нов закон за проституцията в Ирландия. Естествено, че имаме закон за проституцията, като всяка страна. В момента се опитваме да извлечем максималното от вече проведените консултации с двете страни. Подчертавам това. И хора, които могат да бъдат описани като заети в секс индустрията и онези, които са напълно против, а именно онези, които смятат, че трябва да се криминализира дейността на онзи, който търси тези услуги, а не на този, който ги предлага. Искам да ви гарантирам, че ще се случи нещо в Ирландия скоро, но няма още нов закон. Понякога, когато хората видят думата консултация, започват да си правят изводи, но това не винаги е свързано с това, което хората мислят. Економическия проблем е мащабен, много може да се говори. Аз днес се изказвам по-скоро от името на съвета, не от името на Ирландия, тъй като ние председателстваме съвета, но винаги има един специален контекст, когато една страна по специална програма поеме председателството. Ние получихме заем, заем, по-моему, а не помощ от тройката. Ние бяхме първата страна по познатата програма и ние сме убедени, че трябва да сме първите, които ще излязат от програмата. Ние се опитваме да използваме помощта за най-пострадалите, за най-уязвимите. Не може естествено да се защитят хората от рецесията, но ние положихме максимални усилия да защитим хората в най-неравностойно положение. Естествено, че има хора, които страдат. Когато обаче става въпрос за заетост, искаме да гарантираме, че жените няма да са в по-неизгодно положение от мъжете. Ето защо, когато създаваме нашите програми, а те са много добри, не само в Ирландия има такива програми, а в целия Европейски съюз, то трябва да използваме натрупания опит и добри практики. Трябва да окоръжим жените да се заемат с предприемаческа дейност. Всъщност, ние се опитваме да окоръжим най-вече тези, които са най-добре образовани. И не сме сами в тази дейност. Обикновено хората с най-високи оценки в дипломата си успяват да се реализират, но това не винаги е така. Всъщност темата е изключително сложна. На пръв поглед изглежда лесна, но това не е така. Както справо казахте и вие, Обикновено един човек, който търси работа, трябва да знае колко ще получава. Винаги е обявено предварително горе-долу каква е заплатата. Същност, пропаста в заплащането започва да се появява след като вече си назначен. Как тогава да се гарантира, че хората са по-добре осведомени и как да се гарантира, че работодателите няма да допуснат нещо подобно, защото искат да извлекат максимална полза от а, своите служители. Ето защо в рамките на, на структурите трябва да концентрираме своите усилия. Твърдо вярвам, че когато се предприема някаква дейност, трябва да работим заедно. Когато работим заедно, се справяме отлично. И трябва да поставим ударението върху проблемите, които са сравнително лесни за решение, там където има възможност за постигане на решение. Знаете, че председателствата работят по отделните досиета в последователност, но ако посоката е правилна, се постигат по-лесно резултати. Трябва да се реши кой е правилният път. И ето защо тази сутрин ви казах, че получавам различни съвети и получавах такива различни съвети за това дали трябва да спомена директивата за отпуска по майчинство. Казваха ми някои, говорете по тази тема, други казваха не я засягайте. Всички сме преживявали нещо подобно. би трябвало да е възможно да се излезе от дънената улица. Това ще стане обаче само ако сме убедени, че искаме да работим заедно. Не се налага да намерим решение на проблема, но аз мисля, че е добре да го направим. Трябва да се опитаме. И ето защо, ако се види, че има желание за сътрудничество, трябва да продължим разговорите. И ако започнем да говорим, вероятно ще стигнем и до решение. Знаете за субсидиарността, знаете за отговорността на държавите членки. Всъщност, субсидиарността е особено важна за страна като Ирландия, защото ние сме толкова малка държава. в голяма степен ние някак си се откъснахме от континента. Ние искаме сами да решаваме съдбата си. Но, ако има желание да се върви напред, би трябвало да можем да решим проблема. Така че първо трябва да видим дали има желание да се сътрудничи, защото има някои страни, които не са толкова развити като други, има и страни, които се справят отлично по този въпрос, но няма как да се случи нещо, ако не се гарантира, че има желание да се направи нещо. Ще продължим да работим. Знаете, че обикновено Ирландия постига повече от това, което се очаква от такава малка държава. и в крайна сметка на нас не се гледа с толкова добро око, като се има предвид економическото положение. Ето защо ние ще се опитаме, няма да даваме обещание, така или иначе. Въпросът за заетостта на жените може да се разглежда в много посоки. Най-малко четири области са засегнати там. Мисля, че това е твърде много. Аз имам четири ресора. Хора с увреждания, равенство, възрастни хора и психично здраве. И мисля, че те добре си пасват. И в четирите ресора през последната година и половина се опитвам да постигна един комплексен подход на държавата как работим е, с хората въобще. Отношението към възрастните е, хора е свързано с жилищно настаняване, транспорт, е, социална политика, политика на заетост и заетостта на жените. Не е просто липса на работа за жени. Тук имаме е, цял куп други въпроси. Отпуска по майчинство, образованието с всичките му измерения. Именно такъв трябва да е подходът ни. Също се отнася и до разликата в заплащането. Не се свежда всичко само до прекъсване на трудовия стаж заради отглеждане на малки деца и после връщане на работното място. С необходимата за целта защита. Подходът ни трябва да е реалистичен – но трябва да се основава на сътрудничество. Трябва да отчетем обстоятелството, че някои държави членки са по-напреднали от други по тези въпроси. Насилието срещу жените, не мога да кажа, че по насилието срещу жените се обявявам за такъв постепенен подход с бавно натрупване на положителни промени, както в другите области. Тук трябва да сме решителни, трябва да сме бързи, трябва да сме много сериозни. Защото ако сериозно погледнем на този въпрос, както заслужават и всички останали, ще трябва да си зададем въпроса защо защо все още се приема насилието срещу жените. Тук трябва да бъдем категорични. Европейската заповед за закрила се надявам да бъде въпрос, който ще приключи по време на нашето председателство. 100% гаранции не мога да дам, но работи много усилено. Аз мисля, че Европейската заповед е чудесна, конкретна, практическа а, стъпка. каквато и да е причината да се действа. Е, жената може да потърси работа на друго място, да се грижи за децата си, да се а, отдели от насилника. Няма да е необходимо всеки път да се изминава пътя от начало, ако Европейската заповед е на лице. Така се признава че сътрудничеството е крайно необходимо, защото светът е малък. Не можем без да си взаимодействаме. Мисля, че всички сме единомишленици. Много сериозно гледаме на проблемите. Подходите ни могат да са различни, но са различни. Усъкътяването на половите органи на жените е въпрос, който е законодателно уреден в Ирландия. Разбира се, никой не може да очаква от ирландското председателство да постигне всички цели в тази посока. Най-отвратителната форма на насилие срещу жените е, е гениталното осъкътяване, но нашето отношение към всякаква форма на е, насилие срещу жените е неприемлива. Ние продължаваме да повтаряме това. И държавите членки много категорично са се изказали по този въпрос. Също въжи и за съвета. Що се отнася до пенсиите, смятам, че този въпрос засяга цяла Европа. Трябва да го следим много отблизо и връщайки се към необходимостта да насърчаваме жените да продължават да работят до навършване на пенсионната си възраст е, е много сполучливо решение. Ще разгледаме внимателно и вашите предложения в тази връзка. Не съм сигурна, че въпроса за гражданството ще постигне напредък тук? Бюджетът се договаря централизирано. Ние ще подкрепяме вашето предложение. Така трябва да се работи. Въпросите, които обсъждаме днес, засягат всички нас. Не само ам, тази парламентарна комисия, но и всички други комисии в Европейския парламент. подкрепяме предложенията на комисията. И винаги, когато стигнат до нас, ние ще изразим своята позиция. Вече говорих за Комитета по жените на ООН. Налага се да имаме ясна, недвусмислена европейска позиция – фоне и категорична позиция на ОНЕ. Насилието срещу жените отново се постави, мисля, че отговорих. Недопускането на дискриминация. Мога да ви обещая, че работата ще приключи от наша страна. За нас досието е важно и ще му дадем приоритет, особено за хората с увреждания. Както казах, това е част от е, моя ресор. За крилата на хората с увреждания е много важна, като знаем, е, че те са подложени на дискриминация. Мисля, че Хората трябва да бъдат е, защитени в максимално възможната степен. И в същото време да не се вторачат в кризата толкова много, че да пренебрегнат системите, които е, са необходими на нас, на вас, на всички общо след е, преодоляването на кризата. Необходими са ни здрави темели, на които да градим дейността си, трябва да направим преоценка. И когато преодолеем кризата, трябва да сме сигурни, че сме стъпили на здрава почва. А това може да се постигне само ако признаем, че сега заради економическите трудности има въпроси, по които не можем да работим за момента. Но това не значи, че се отказваме от тях. Благодаря ви много. Uh, Ще приключа с няколко думи на шведски. Много благодаря, госпожо министър. Много въпроси имаше и много коментари към вас. Виждате, че комисията работи усилено по много въпроси. Ние очакваме с нетърпение вашето председателство. По отношение на срещата в Нью Йорк, ние ще присъстваме там. Аз ще бъда заедно с четирима други членове на комисията. Това ще бъде една добра възможност да сътрудничим и по време на срещата, и преди и след това, естествено, ще работим заедно. Много ви благодаря за това, че дойдохте, че бяхте наш гост и отговорихте на нашите въпроси. Благодаря ви още веднъж и успех на вашето председателство.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 Започваме гласуването. Така че моля да заемете местата си. Ако желаете да разговаряте, моля, само че извън залата. Преминавам от английски на шведски. Отиваме на електронно гласуване. И така, точка 12. Е освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година. Госпожа Кливети е. Докладчик, искате ли да кажете нещо? Thank, thank you very much. Благодаря, уважаеми господин председател. Колеги, смятам, че доклада е важен. Чувате ли ме? Искате да говоря на румънски, така ли? Не, всъщност бих искала да кажа, че ми се иска да приемете моето предложение за текст на доклада, защото това ще бъде един добър сигнал към Съюза да вземе предвид и бюджета за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 по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точка 13 се нарича освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година. Ош бюджет на ЕС, раздел 3, комисия. Едно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точка 14. Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срещу жените и момичетата предвид 57-та сесия на комисията на ООН по положението на жените. Започваме с устния въпрос. Първо, той е кратък. Изменение 1. За. Против. Въздържали се.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 електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването по цялостната резолюция приема се. И сега започваме с предложението за резолюция. Започваме с изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против,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 Мисля, че трябва да направим проверка по изменение 4. Проверка по изменение 4, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. На две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Всъщност трудно е да се каже. Ще направим проверка по втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение. Трябва да попитам има ли възражение. Няма. Значи ще гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Още едно устно изменение. Има ли някой против това устно изменение? Не. Значи ще гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 7. За, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 1 за, против, въздържали се, приема се. И сега крайното гласуване по резолюцията начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. Не, не, извинявам се един глас повече от социалиста, но така или иначе няма значение. Има една карта повече от социалиста, с която се е гласувало, затова трябва да прегласуваме. Моля, гласувайте. And the vote is... Come on. Хайде гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Накрая, Точка 15. Подготовка на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничество на Европейския съюз държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъд морските държави и територии и така нататък. Докладчика иска ли да вземе думата? Не. Не. Тогава преминаваме направо към гласуване. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се.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 27 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Добре, нека да проверим електронно 27. Изменение 27. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27. А, отхвърля се. Да, да. Трябва да си проверя очилата. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 на части, три са частите, първа част за, против, въздържали се, Трудно ми беше да проследя. Нека първата част да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. Третата част. За, против, въздържали се. Приема се. Първите две ще проверим, третото едва ли. 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. И сега, може ли всички останали да гласуваме анблок? Никой не възразява. Възразявате ли?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 Ще започнем заседанието съвсем скоро, но ще трябва да изчакаме още една-две минути. И след това ще подновим работа.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 Окей, до е, отъръп. И така подновяваме работа. Стигнахме до точка 16. Образователна и професионална мобилност на жените в ЕСА. Имаме не повече от 30 минути, за да обсъдим този въпрос. Първо, естествено, давам думата на докладчика госпожа Ронцули. Заповядайте. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Няколко водни думи и след това ще изложа повече в детайли моята позиция. Европа трябва да откликне на много по-значителни предизвикателства, така че да бъде още по-достъп и отворен пазара на труда. Все още има е, пречки пред мобилността, например пропуски в е, е, чуждите езици, затруднения при съвместяване на професионален личен живот, както и недостатъчно хармонизация в сферата на обществената сигурност на законодателствата. И а, е, наистина мобилността е слабо застъпена в момента. В бъдеще ще трябва да работи по посока на подобряване на тази мобилност, което естествено трябва да премине през модернизиране на сегашната система на образование. И а, е, да се откликне на новите изисквания на пазара на труда, засилвайки възможностите за а, е, обучение през целия живот и признаване на квалификациите. Първата цел на стратегията Европа 2020 година е до 75% да се завиши участието на пазара на труда на мъжете и жените между 20 и е партикулярно 58 години. По-висока степен на образование – също така за жените, които трябва да напускат периодически пазар на труда за отглеждане на децата. Също така пригодността на заетост е изключително важна. Но това увеличение трябва да премине през силване на увеличаване на инвестициите в сферата на човешките ресурси. В преамбилната част на доклада ние подчертаваме правото на европейските граждани да работят в други държави членки. Професионалната мобилност дава възможност да се засили чувството за европейско гражданство и за участие в демократичните процеси. Също така економическата и финансовата криза се отразяват отрицателно на пазара на труда и Жените са сред най-уязвимите, най-засегнатите групи от тази криза. Подчертава се също така необходимостта да се подобрява достъпа на жените до пазара на труда. В частта корпуса на текста подчертаваме необходимостта да се завиши равнопоставеността, защитата на жените по отношение на професионалната мобилност в националното законодателство. Подчертава се също така, че жените, които заминават за други държави с цел работа, грижи за деца и стари хора, често са наемани без договор или работят незаконно и е, следователно нямат никакви общи е, права, нито права на социално осигуряване. Също така, е, жените, които заминават за други държави с цел работа, на тях често се предлагат работни места от най-низките категории на трудовия пазар, Призоваваме комисията и държавите членки да следят за нарушение на правата на жените в рамките на пазара на труда. Също така трябва да се засили политиката на ЕС за борба с пряката и непряка дискриминация на работниците мигранти в ЕС. Също така трябва да се създадат звена за контакт за мобилните домашни работници така че да им се осигурят средства за изграждане на мрежа, която да им позволява да се информират за правата си. Е, призоваваме също така да се осигури прозрачност относно тенденциите в заплащането, да се предвидят структури е, и услуги е, за грижите за семейството, ако цялото семейство се премества в чужбина, също така да се е, предостави възможност за включване в езикови е, курсове, е, тъй като езиковата бариера е една от значителните прегради и пречки. Също така трябва да се предвидят и квалификационни курсове. Да се подкрепя програмата Еразъм. Държавите членки е, трябва да е, подкрепя, е, подкрепят в по-висока степен и жените с увреждания, самотните майки и включването в програмите за обучение през целия живот. И така, срока е, за внасене на изменение 29 е януари 12 часа на обяд. На 18-19 февруари ще обсъждаме измененията, е, компромисните предложения на 21 март, ако няма промени, е, на 22-23 април ще се гласува в комисията и през май е, ще се гласува на пленарна зала. Благодаря. Давам думата сега на госпожа Неведалова. Predseda. V prvom rade by som povedala, že správa pani spravodajkyni Ronzuli je naozaj veľmi dobre Благодаря, господин председател. В началото искам да кажа, че проекта на доклад е много добър. Мога да добавя само няколко неща. Подчертавате пречките, които трябва да бъдат отстранени. Това е добре. А те са много. Много пречки има пред достъпа до трудовия пазар. Освен това, когато вече се получава някаква работа, възникват различни проблеми. Сега се говори много за присъствието на жените в управителните съвети на компании. Подчертавате помощта за жените по време на отпуска по майчинство. Много ми харесва параграф 9, където казвате, че държавите членки трябва да подкрепят мъжете и жените, които помагат в отглеждането на децата, когато семейството е в чужбина. Много често има проблеми с достъпа до детски заведения, трябва да се подобри положението. Параграф 7, езиковите курсове. Всъщност, Различните видове курсове са много полезни за намирането на работа и за интеграция в обществото. Тази част от доклада много ми харесва и ще я подкрепя. Сега малко по-подробно. Трябва да подкрепим новите тенденции в мобилността. Трябва да споменем, освен това, че има все повече жени, които търсят работа в чужбина, а не просто се присъединяват към своите съпрузи. И това не са само млади жени. Има по-възрастни жени от Централна и Източна Европа, които отиват в чужбина, за да работят като домашни помощници или за да полагат грижи за възрастни хора. Трябва да се даде възможност за достъп до здравни услуги за тези хора. Жените в управителните съвети на компаниите, много важен аспект, трябва да работим за такова участие на жените. Мобилността ще се огранича само до програмата Еразъм. Тя е спомената в един от параграфите. Нека да споменем обаче и Грундвик, и Комениус – не става въпрос само за мобилност на студентите. А защо не и на учителите? Те имат нужда от такъв опит. Бих споменала и други програми, но ще се огранича само до една. Може да има една нова програма, която да приобщава всички тези, може работното и заглавие да е Европа, това може да е програмата за мобилност за идния период. Тази програма може да включва всички съществуващи. Ето защо доклада ще бъде актуализиран. Нещо, което беше споменато вчера, между другото, 60% от завършващите университети са жени – всеки трябва да има право на достъп до образование, но когато завършваш университет, трябва да имаш възможност и да си намериш работа. Би трябвало да се подкрепят младите жени, завършващи университети, защото те са всъщност 60% от всички завършващи. Само 40% от завършващите жени могат да си намерят работа. Това трябва да се споменава в доклада. И нещо, което споменах вчера, сега ще го повторя – би трябвало да се предвиди е, някаква система за работа на непълен работен ден, когато жената е в отпуск по майчинство. Е, може би не ме разбраха добре вчера. Може да се работи на непълно работно време и един работен ден да се дели между една млада жена по майчинство и една по-възрастна жена. Ще видя каква точно ще е формулировката. Благодаря за сътрудничеството. Поздравления за работата. Благодаря. Госпожа Блинкявичите има думата. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искам а, да благодаря на а, докладчика госпожа Ронзули за отличния доклад. Все още съществува сегрегация по полове в работата и това има огромно въздействие върху качеството на професионалната реализация, кариерата, размера на заплатата, удовлетвореността от работата и други въпроси. Няколко бележки по доклада има. Смятам, че освен образованието, интегрирането и заетостта на жените – този доклад трябва да се спре на неравенството в заплащането, бедността, здравето на жените. Тези въпроси са много важни за политиката. Би трябвало да бъдат разграничени и възрастовите групи сред жените, понеже всяка възрастова група има своите специфични проблеми по-голямо внимание трябва да обърнем на интегрирането на жените на пазара на труда. Така жените ще имат възможност да променят и повишават квалификацията си, да получават висококачествена работа, която отговаря на квалификацията им. И най-сетне днес все повече жени са добре образовани, това повишава перспективата им за заетост, но има много семейни е, затруднения в личния живот, които обективно водят до заемане на по-низки позиции. Аз съм докладчик в сянка по е, доклада в Комисията по заедостта и при е, едно тясно взаимодействие ще имаме един силен, действен доклад, който ще подкрепи мобилността на жените от професионална и образователна гледна точка. Благодаря. Някой от комисията иска ли да вземе думата? Не. В такъв случай... О, не, извинявам се, не ви разбрах. Моля да ме извините. Комисията не можа да дойде. <laughs> Uh, Тогава отново давам думата на докладчика. Ако искате, заповядайте. За Кратки заключителни бележки по дискусията. Си, грация. Но, реалта, но нула да джунджере се, но ринграция Да, благодаря. Нямам какво да добавя, освен да благодаря на колегите за това ценно допълнение за неравенството в заплащането. Мисля, че доклада по този начин стане подобаващ на темата. Благодаря ви много, госпожа Неведалова и госпожа Лин Ке ви чуте за предложенията. Много сте а, а, права и за възрастовите групи. Всяка от тях си има своите специфични потребности и проблеми. Благодаря още веднъж и очаквам предложения за изменения от колегите. Благодаря на всички предварително за сътрудничество. И така, значи, оставаме само да обявя графика на работа. Крайен срок за внасяне на изменения 28 януари в 17 часа. Ще обсъдим текста на 18 или 19 февруари. Ще гласуваме в комисията на 22 или 23 април, а в пленарна зала ще разгледаме доклада през май. Така приключваме работата по тази точка. Предстои ни точка 17 публично изслушване на тема сексуалното и репродуктивното здраве и права. Всъщност тази точка няма да се обсъжда тук. Това изслушване ще бъде днес след обед. То е открито за обществеността. Ще бъде между 3 и 6.30. Надявам се, че много от вас ще дойдат Всъщност ще имаме доклад по темата по-късно през пролетта. Ето защо правим това изслушване и стигаме до точка 18. Следващи заседания. Следващото заседание е на 18 февруари между 3 и 6.30 след обед и на 19 февруари между 9 и 12.30. Така приключваме заседанието на комисията за този месец. Благодаря на всички.